За съжаление, още един път при възобновяването на сесията сме принудени да отдадем почет на жертви на международния тероризъм. Според нещо, което се превърна в тъжен, тъжна традиция. Този път жертвите бяха две жени. Очевидно е, че това не е случайен избор. Равенството между мъжете и жените, достижение на нашата цивилизация е сред основните ни ценности, е един от елементите, които характеризират в най-голяма степен начинът ни на живот и мислене. Ударът срещу жените е удар срещу онова, което е най- е най-скъпо. От името на Европейския парламент – Искам да изразя нашето съчувствие и съболезнование на невинните жени, убити вчера в Марсилия. Нашата солидарност с населението в този европейски и френски град. И нашето, нашата решителност да защитаваме ценностите, в които вярваме. Няма да се преклоним, няма да променим начина си на живот и ще продължаваме напред, докато не победим тероризма. Преди няколко минути с едно съобщение Ислямска държава пое отговорност за случилото се в Лас Вегас – никой не може да си обясни кое е потикнало един човек да извърши такова престъпление срещу други човешки същества. Е, правителството на САЩ не потвърждава е, чакта е туристичен. От името на Европейския парламент искам да изразя нашето съчувствие към е, всички всички жертви, всички ние съчувстваме на жертвите, загинали и пострадали в трагични обстоятелства. Благодаря на службите, които се притеха на помощ на съгражданите. Искам накрая да напомня жертвите на тентата в Едмантън, Канада. Нека да почетем с минута мълчание памета на всички тези невинни жертви. Възобновяваме сесията, прекъсната на 14 септември 2017 година. Протоколът от, от сесията, приключена 14 септември, е раздаден. Има ли забележки?